Продължаваме с гласуването. Най-напред за закона за богохулство в Пакистан. Гласуваме параграф 4. За. Против. Въздържали се. Прието е втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Цялата резолюция за. Против въздържали се, прието е. Преминаваме към резолюцията за случая господин Шешел. Има резолюции от 7 политически групи, кой е за, кой е против, въздържали се, прието е. Преминаваме към резолюцията за отвличане на жени в Ирак. Има предложение от 6 е, е, политически групи, 6 параграф, първа част за, против, въздържали се, прието. Втора част е, по именно гласуване. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Третата част за, против, въздържали се, прието. Четвъртата част за, против, въздържали се, прието. Пета част, електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Шеста част за, против, въздържали се, прието е. Шесто. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Трето. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. електронно гласуване по точка 1 от преамбила. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Цялата резолюция за, против, въздържали се, прието е. А сега преминаваме към делегирания регламент от 8 октомври относно временна траншова схема за единия съвет за преструктуриране през преходния период. Гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Сега преминаваме към резолюцията за кохезионната политика 2014-2020 година. Гласуваме електронно. Край на гласуването прието. Преминаваме към указание на комисията за оценката на въздействие. Девето за. Против. Отхвърлена. Е. Параграф 2 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието. Втора част за. Против. Нека проверим втората част. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Второ за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето, моля гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 11. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено е. Разбирам, че има устно изменение към параграф 11 от депутат Теличка. Микрофон, ако обичате. Имам осно изменение от името на АЛДЕ. Подкрепя се от четири политически групи. Благодаря за сътрудничеството на колегите и на господин Пипер. Параграф 11. Днес ние предлагаме парламентът да излезе с положително становище. Мисля обаче, че не може да накараме комисията да приеме становище, което изисква независим порт за оценка, а, е, борт, който да каже кое е положително, кое е отрицателно. Моето предложение е да си остане текста такъв, какъвто е и да, продължи, и да продължим, че предложението не може да бъде прието от комисията, ако не се подкрепи от, от становище на независим борт по оценката. Има ли възражение? Не, добре, тогава кой е за, кой е против, въздържали се, прието е. Трето изменение за, против, въздържали се, прието е. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 13 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 17 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част, електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. Едно. Електронно гласуване. Haben alle штимц. Тя ще ist... Край на гласуването. Отхвърлено е. 16. то Отново електронно гласуване. Haben alle штимц. Тя ще ist Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 20. Първоначалният текст. Електронно гласуване, моля. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Четвърто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Седмо за. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля, колеги. Проверяваме. Седмо. Гласувайте сега. Glaube abgelehnt. Die Abstimmung ist geschlossen. Отхвърлено е. Осмо. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Цялата резолюция гласуваме, моля, електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Сега преминаваме към 25 годишнината на Конвенцията по правата на детето. Второ, електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. Трето. Отново електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърляме. Десето на две части. Първата част електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Девето за. Против въздържали се, отхвърлено. Десето, електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Четвърто за. Против. Въздържали се. Прието е. Пето. Добре, нека проверим. Проверяваме четвърто. Гласувайте, моля, електронно. Край на гласуването. Прието е. Пето. Електронно гласуване. Ама alle апкештимт? Die апшим ist Край на гласуването. Прието е. 11. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 19. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 21. На две части. Първа част за. Втор... Против. Въздържали се. Прието. Втората част. Електронно гласуване. Am али abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 22 параграф на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 12 за, против, Въздържали се? Отхвърлено. Параграф 36. На две части. Първата част за. Против. Въздържали се? Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се? Прието е. 13. За. Против. Въздържали се? Прието е. Първо за. Против. Въздържали се? Отхвърлено. Точка F от преамбюла на две части. Първата част за, против, въздържали се от прието. Втората част е електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Шесто за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Е. Седмо. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Осмо. За. Против. Въздържали се. Съжалявам, има много въздържали се, затова нека гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Ку. От преамбюла, първата част за, против, въздържали се, прието е, втората част за, против, въздържали се, прието е. Цялата резолюция, моля, за, против, въздържали се, прието е. Сега преминаваме към дигиталния вътрешен пазар. Имаме предложение от две политически групи. Седмо. За. Против. Отново моля, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието е. 26 за. Против въздържали се, отхвърлено е. 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо, електронно гласуване. От... Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. 66. За против, въздържали се, отхвърлено. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 67. Добре, нека проверим 67. Ама alle штимц? Die Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Пето. За против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето, електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. 12. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуване. Отхвърлено. 27 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Гласувайте електронно, моля. По 27. Ама alle abgestimmt? Die Abstimmung Край на гласуването. Отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, отхвърлено. 28 за, против, въздържали се, отхвърлено. 14 за, против, въздържали се, прието е. 85. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 29. За. Против. Въздържали се. Прието е. 59. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 60. Електронно гласуване. Alle abgestimmt? Край на гласуването. Отхвърлено 61. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено 62. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 65-то. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 17. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. 81. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуване. Отхвърлено. 82. Електронно гласуване. Край на гласуване. Отхвърлено. 83 за против, въздържали се, отхвърлено. 69 то за, против, въздържали се, отхвърлено. 10 Добре, ще проверим 69-то електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Десето. На две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуване. Прието. 70 за. Против. Отново, ако обичате, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. 300 за. Против. Въздържали се? Отхвърлено. 71 за. Против. Въздържали се? Отхвърлено. 16. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 68. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 84. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Antrag 33. Wer ist dafür? 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 14. На две части. Първоначалният текст. Първата част за. Против. Прието. Втората част за. Против въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. Госпожа Гепард, имате думата. Господин председател, извинявам се, но ние имаме грешки в, нашата, в нашия списък. Ние искахме да гласуваме за. Ние сме за това хората с увреждания да имат най-добрите условия. Не сме против. Председателят благодаря. Благодаря. 19 за. Е, т.е. електронно гласуване, извинявайте. Гласувахте ли, моля, колеги? Край на гласуването. Да, благодаря, госпожо Гепард. Вашата забележка беше уместна. 72 за, против. Кой за? Кой е против? Въздържали се отхвърлено. 32. Електронно гласуване. Haben али abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 73-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 74-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 75-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. Извинявайте, сега е 77 за. Против, въздържали се, отхвърлено. 78 за. Против, въздържали се, отхвърлено. 79 <clears throat> за. Против, въздържали се, отхвърлено. 80 за. Против, въздържали се, отхвърлено. 20 за. Против, въздържали се, отхвърлено. Да проверим 20-то. Добре. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. 63-то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 21 за. Против. Въздържали се. Прието. 22. Електронно гласуваме, моля. Хам али abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Прието. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Едно. Първо за. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Гласувайте електронно по първо. Край на гласуването. Прието. 34. За. Против. Моля, още веднъж, кой е за? Кой е против? Въздържали се, прието е. 35. За. Против въздържали се, отхвърлено 6, 36 за, против, въздържали се, прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, прието е. 38 за, против, въздържали се, прието е. 39 за, против, Въздържали се? Нека проверим електронно, моля. Nach 100 kennt Край на гласуването. Прието. 40 за, против, въздържали се, прието е 41 за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се, прието е. 43 за, против, въздържали се, прието е. 44 за, против, въздържали се, отхвърлено. 45 за, против, въздържали се, прието. 46. 40 Пето, искате да го проверим? Добре, моля гласувайте. Ам alle abgestimmt? Ти Abstimmung Край на гласуването. Прието е. 46 за, против, въздържали се, прието е. 47 за, против, въздържали се, отхвърлено. 48 за, против, въздържали се, прието е. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено. 51 за, против, нека проверим, моля. Гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването.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 Wer ist dafür? 58. Кой е за? Dagegen? Кой е против? Нищо не виждам, не разбрах. Моля, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Нека проверим, ако обичате, гласувайте електронно. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 23. За, против, въздържали се. Отхвърлено е. Добре, нека проверим. Проверяваме електронно 23-то. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. 24 за. Кой е против? Въздържали се. Отхвърлено е. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Да проверим 25-то искаме. Добре. Моля, гласувайте електронно. Али alle abgestimmt? Die Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Добре. И така, цялата резолюция гласувайте, ако обичате, електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. А сега преминаваме към резолюцията за недохранването при децата. Параграф 10. и Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Трето. Гласувате, ако обичате, електронно. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. Четвърто. За. Извинявайте, извинявайте, гласуваме електронно. Хам али abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено е. Второ за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 26. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. И цялата резолюция гласувайте, ако обичате електронно. Моля, оставете картите си в апаратурата, докато приключим гласуването. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Искам да помоля колегите, които искат да напуснат залата, да го сторят тихо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 liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen... Уважаеми колеги, протокол от вчера и приятите текстове са налични. Има ли възражения? Няма. Сега продължаваме с обясненията.